председател, първото ви посещение в чужбина да бъде в е, е, затвора, в е, който е изпратена госпожа Тимошенко. Председателят, благодаря. Преминаваме към изявление на съвета за датското председателство. Сега искам да приветствам с добре дошла бивш колега, депутат в Европейския парламент, госпожа Хеле Торнинг Шмидт. Заповядайте. Давам ви думата, за да представите приоритетите на датското председателство. Mr. President of the European Parliament,